Преди да преминем към гласуването, искам да направя две съобщения. Първо, писмена декларация 47, свързана с рибното богатство. Тази декларация получи повече подписи, отколкото беше необходимо за мнозинството. Има член 23 от правилника и съгласно този член декларацията ще бъде приета. Освен това, имената на подписалите също ще бъдат включени в протокола. Господин Мелена ще вземе думата. Той е съавтор на това изявление. Grazie, signor президенте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегите Ремес и Роева за тяхното сътрудничество, защото те допринесаха много за тази инициатива. Риболова и рибното богатство са общо благо. Риболова осигурява поминъка на много хора. Това е едно общо благо, както вече казах. Декларацията определя един конкретен а, път, по който трябва да се върви отговорно. Трябва да се изпълняват всички насоки, включени в общата политика по ривно стопанство трябва да бъдат запазени, опазени ривните запаси. Освен това трябва да се изготви стратегия за моретата. Моретата, които имат производствен капацитет, могат е, да създадат нови рибни запаси. Тук не става въпрос само за опазване на околната среда и за опазване на биологичното разнообразие. Става въпрос тук за отговорно отговорен риболов, отговорно а, рибарство, така че а, да а, се постигне устойчива економика. Благодаря, господин Милана. Искам да ви уведомя, че писма на декларация 52, свързана с, с деца,